Okay, morning, Добро утро, скъпи колеги. Предлагам да започнем днешното заседание като продължение от днешната и вчерашната ни работа. Първата точка е точка 7. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в него и горското стопанство – без да губя повече време, искам да дам думата на нашия докладчик, господин Норберт Линс. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността днес да представим исканията за изменения, свързани с моя проект доклад Ние сме представили 15 предложения за изменения по проекта на комисията. Общо колегите са внесли 277 предложения за изменения. Разбира се, има основни области, в които са внесени изключително много предложения за изменения. И сега накратко да премина към основната тема, така нареченото определяне на горските референции, по които са внесени изключително много предложения за изменения. Що се отнася до определянето на референтния период, става дума за ролята на Европейската комисия и каква е ролята на държавите членки и също така дали трябва да има а, някаква референтна стойност. Предложенията за изменения тръгват от а, мнението, че комисията трябва да играе само техническа роля, да подпомага комисията по горско стопанство, като тези референтни периоди се определят от държавите членки или пък комисията трябва да играе, така да се каже, смесена роля, като представя предложение за така наречен нет-нет кентинг – в областта, например, на изсичането на горите, отрицателни последици от развитието на горското стопанство. Например, свързани с референтните периоди, има предложения комисията Имаше предложения, които се отнасят до 1999 до 2009, други от 2005 до днес, други предложения се отнасят до 2017, а има и една силна група, която предлага изобщо да няма референтния, да няма такъв референтен период. Също така противоречима е и темата дали да има кеп, т.е. по въпроса колко емисии, колко процента от общите емисии да се изчисляват при горското стопанство, т.е. могат да бъдат определени. Комисията е предложила 5%, аз съм предложил 7%. Има различни мнения, искани за изменения. Някои предлагат за определени видове, е, дървесни видове. Предлагат това да бъдат 5%, тази стойност да бъде запазена. Има една сериозна група, която изисква предприемането на политически мерки за определяне на тези референтни стойности. Има съществени различия със сигурност ще се опитам най-вече по тази основна тема да предложа компромиси. В моя доклад съм предложил определени подходи, които така да се каже са в средата, застъпват една средната позиция. Следваща тема Унгария и, дървес, и е, продуктите от дървообработването. Някои предлагат от, да се въведе отделна категория. Комисията предлага тези продукти да бъдат разглеждани отделно, но трябва да се вземе предвид устойчивото развитие на продуктите в областта на дървообработването. Трябва да се вземат предвид също и предварителните дейности, как сега мерки за защита на околната среда, мерки в аграрната политика трябва да бъдат взети в политическия спектър. Това е една основна тема в областта на селското стопанство. Трябва да бъдат включени така наречените да, бъде, да бъдат засегнати и темите във връзка с разпределянето на тежестите, да се включат, дали тези области да бъдат включени или не, дали те трябва да бъдат част от регламента за разпределяне на тежестите, това в крайна сметка трябва да, се, трябва да стигнем до някакъв резултат. И последното, и тук има много искания за изменения във връзка с изменението на регламента. И тук също има връзка и трябва да има връзка с регламента за разпределяне на тежестите и с енергийния съюз. Трябва да имаме предвид кохерентността, когато говорим по въпроса как след първото гласуване на Парижкото споразумение – след 2018 година ще можем да процедираме. Като имам предвид как трябва да се измени този регламент за разпределяне на тежестите. Важно е да се намери общ подход, общо решение. Тук в парламента това засяга най-вече доклад на колегата Копранди. Ето това са темите, които искам да обсъдим и ще се радвам на всички изказвания а, във връзка с моя доклад. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Е, сега докладчиците Тусянка, сянка, първо социалистите. Is... Мисля, че както посочи Норберт Линс, че трябва да подчертаем съществените различия. Вярно е, че имаме и много сходства, по които можем да се споразумеем, но в процеса има и много разногласия. Според мен, отчетните периоди е въпрос, който наистина си заслужава да се разгледа. Мисля, че докладчика в момента се разсейва с телефона Както и да е. Отчетният период, както казах, трябва да се разгледа внимателно и да се види как той може да бъде представен по начин, който е разбираем за гражданите. И можем да направим аналогията с това да минеш на диета, ако искаш да отслабнеш. А за да се провери дали наистина си отслабнал, трябва да направиш е, сравнение между теглото си сега и преди да започнеш е, диетата. Ако почнеш да правиш сравнение с един много дълъг период, тогава почваш да се самозаблуждаваш или да заблуждаваш другите. Някои държави членки биха могли да направят това. Ако диетата бъде определяна а, с един бъдещ период, какво можеш да направиш? Можеш да ядеш колкото искаш, да надебелееш, да натрупаш много килограми, след това да ги свалиш и в бъдещия период да отчетеш намаление. Но това е безсмислено. Така една държава членка в бъдеще би могла да реши да ограничи сечта и да я сравни с много отдавнашен период или обратното, да определи в бъдещето някаква отправна точка, да изсече огромни количества и след това в бъдещето да отчете намаление. За мен отчетния период трябва да започва в разумен момент в миналото, за да можем да направим едно сравнение в цяла Европа, да можем да се придържаме към ангажиментите и да направим сравнение. Мисля, че няма проблем, ако сечта е в доста големи обеми в някои държави членки. Например, в скандинавските страни те имат огромни гори и това е съвсем нормално. Но ако те изсичат повече от естествения годишен приръст, тогава вече може да възникне проблем. Вероятно трябва да се определи цел 80-85% от годишния естествен приръст. Въпросът е след като бъдат отсечени дърветата, какво се прави с тях? Ако те се горят в енергетиката, възникват много въпроси. Но ако, както е в Финландия, економиката е биологична, ако се използва дървесината изцяло, ако дори една част отива за фуражи за животните, това никак не е лошо. Ако примерно 5-10% от добитата дървесина се използва така, всъщност се допринася за намаляване на измененията на климата. Ето така трябва да направим сравнение в отчетния период. Основният въпрос е какво правите с добитата дървесина, а не какво е количеството. Това не е база за сравнение. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е от ЕКР, госпожа Вишневска. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много често повтаряме, че трябва да действаме глобално. И това е съвсем основателно – ако искаме да има резултат от усилията ни, ако искаме да се намалят емисиите въглероден диоксид в атмосферата, тогава трябва да отчитаме глобалния контекст. Всички знаем, че на Европейския съюз се падат само 10% от световните емисии въглероден диоксид. И за нас водещия документ трябва да е Парижкото споразумение. То стана възможно благодарение на една единствена причина – не включихме декарбонизацията в окончателният вариант на предложението. Иначе казано, Парижкото споразумение предвижда мерки за намаляване на високите концентрации емисии, но балансът и мерките за поглъщане са в духа на Парижкото споразумение. Трябва да разработваме политика за развитие и отговорно управление на горските ресурси. За съжаление, предложеното от Европейската комисия във връзка с горско, с горското стопанство, ползването и промените в него не отива достатъчно далеч. Трябва да направим следваща стъпка и да обърнем внимание на управлението на горите. Има натрупан практически опит, който води до добри резултати за околната среда. За това трябва да премахнем таванът от 3,5% е, при включването на поделените усилия, като също така емисиите от земеползване, промени в него и горското стопанство трябва да се променят от 290 на 425 милиона. Полша е едно изключение от общо правило, защото огромната част от горските масиви са държавен горски фонд. Държавното предприятие Горски фонд работи на цялата територия на Полша, докато в повечето държави е, членки имат е, много по-разпокъсана собственост е, на горите. Затова в Польша имаме голям потенциал и се надявам, че политиката на Европейския съюз ще отчете тази особеност на Полша. Във внесените от мен предложения за изменения се стремя към по-голямо съответствие между европейската и глобалната политика. Настоявам за институционален баланс между държавите членки и Европейската комисия, Европейската комисия не може да налага референтни равнища на националните компетентни органи за управление на горите. Може да оказва методологическо съдействие, но държавите членки също трябва да имат своята роля. Като имам предвид разликата в собствеността, Както казах, в Полша горите са предимно държавни. Референтните периоди трябва да са надежни определени на основата на точни данни и на реалната дейност. Не бива да стъпваме на исторически и статистически данни е, само. Предвиденото равнище на ползването на горст горските масиви, трябва да отчита реалния потенциал. Благодаря. Благодаря сега от името на АЛДЕ господин Торвалдс. Like thank... Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на колегите, че те дадоха рамо на предложението много интересни предложения в един много сложен процес. Много безсънни нощи ни струва това досие и много прозрения. Но в този процес ми се струва, че забравяме защо започнахме целия този процес за намаляване на измененията на климата. В тази връзка трябва да отбележа, че има много висока степен на непоследователност. Горите се превръщат в една остатъчна категория. Има субсидии за земеделието, имаме схемата за търговия с емисии, но е, в решението за споделяне на усилието, не се обръща достатъчно внимание на горите, въпреки че в насоките за националните инвентаризации като основен инструмент се предвижда увеличаването на горските площи. Доброто управление на горите, увеличаването на горските масиви е основен, основно средство. В земеделието няма толкова строги изисквания и оставам с впечатлението, че горското стопанство трябва да плати сметката за всичко, което се прави, включително и в земеделието. Освен това, се е, предвижда е, преференциално третиране на биомасата от дървесина с происход от Съединените щати и Канада. Поне е, Обединеното кралство има такива е, спогодби и това изкривява равновесието. Ще се спра на два основни проблема. Първо, срокът за референтния период и пределната стойност от 3% и половина. Първо за сроковете. Първият доклад от 2001 година беше определен а, отчетен период 2008-2012. 7 годишен срок. Поради статистическата несигурност беше въведена пределна норма от 3% е, и половина. За втори отчетен период е, бяха внесени съществени промени в е, параметрите, за да се преодолее несигурността, но общият подход се запази. Затова не виждам защо сега Европейската комисия прави пълен завой и с тази обратна маневра се връща към миналото. Надявам се комисията да е запозната с произведенията на Джордж Оруел, защото говорим и за ферми в предложението. изборът да се ориентираме към бъдещето, а не към миналото, има своите основания в приложението към оценката на въздействието на страница 400. можем да прочетем нещо много любопитно. Ако видите червената крива, ще видите, че има огромен скок в потреблението на биомаса. Дребна любопитна подробност е, че кривата достига равнищата на референтните стойности. Добре, но ако погледнем статистиката, ако погледнем действителността, такъв скок на практика няма. Журналистите е, все търсят нещо в е, задколисието. Чувствам се в такава позиция. Когато имаме такава крива, и тя достига референтните равнища толкова близо, очевидно Европейската комисия греши и трябва да направи нещо. Сега за лимита от 3% и половина. Ако имаме солидна система за отчитане, а такава е абсолютно необходима, тогава изобщо не би трябвало да има такава пределна стойност. Защото годишният приръст ще бъде по-голям, отколкото възможностите ни да го оползотворяваме. И това ще създаде проблем. Аз разбира се, приветствам засаждането на дървета по паркове и градинки, но не това е същината на проблема. Тук говорим за големи горски масиви. И още нещо, което трябва да обсъдим. Как отчитаме управлението на горския фонд? В момента няма качествени показатели за управлението в горското стопанство. Работи се произволно, кой както намери за добре, а това е неприемливо, поне за мен. И в заключение още няколко бележки. Извинявам се на комисията, много остра може би е моята критика на оценките. Но трябва да кажа и нещо положително. Всеки път, когато искаме повече информация от комисията, тя предоставя исканата информация, за което съм искрено благодарен. И можете да очаквате да продължим да искаме информация и за напред. Много активно е взаимодействието ни с комисията и трябва да го признаем. Но доклада за оценката е много интересен според мен – Връщам се към първия е, доклад за оценката от предходния период. Там прогнозата за цените на нефта е силно завишена. Така е, са го прогнозирали, защото това е, са били статистическите данни към момента. И след това са коригирани с реални стойности историческите данни, ползвани за прогнозата. Но прогнозата за бъдещето продължава да се основава на данните от първоначалния доклад, което според мен не е логично. И така, благодаря ви. Това беше първата част на моята позиция. Още няколко часа ще продължа обсъждането, но вече е само с докладчика. Благодаря. Благодаря, господин Торвалц. Аз не съм определил регламента за това колко минути може да говори всеки от вас, тъй като липсват някои от докладчиците в сянка. Но въпреки това бих искал да ви приканя да се съобразявате с времето, обичайно за изказване в комисията. Това е... Аз съм докладчика в сянка за групата на зелените. И бих искал да кажа най-напред, че благодаря на докладчика за отличната му работа. Има различни подходи, има доста изменения към този документ и ще е трудно да се постигне компромис. Но въпреки това аз се надявам, че с интензивна работа ще можем да достигнем до нещо приемливо за политическите групи и за обществото преди всичко, както и за околната среда. Що се отнася до конкретните въпроси, съм съгласен с госпожа, госпожа е, Вишневска, че трябва да разглеждаме регламента за земеползването и промените в земеползването и горското стопанство в съответствие с поразумението от Париж и поетите ангажименти за декарбонизация. Поне такова е моето четене на регламента. Регламентът не опира само до различни бюрократични и счетоводни механизми, а по-скоро до това да видим по какъв начин отчитането на емисиите и поглъщането на емисии ще ни позволят да достигнем до поетите ангажименти по Парижкото споразумение и онези ангажименти, които Съюзът е поел в областта на изменението на климата. Ако искаме да се доближим до реалностите, до това, което действително става в атмосферата, ни трябва нетно отчитане. Има амбиция да се постигнат целите, които сме договорили в Париж и вътре в Европейския съюз. Въпроса за референтния период за това според мен е важен. Обикновено аз съм критичен към комисията, но считам в случая, че трябва да се придържаме към предложението на комисията, направено за референтните периоди и да не се приема предложената промяна в този период от страна на докладчика. Също е важно да се спомене, както каза и докладчика, че не става дума само за горите, става дума също и за мочурищата, и за други площи, така че е необходимо да предприемем един по-реалистичен подход за да имаме реална картина за емисиите на СО2 от селското стопанство, от използването на земите и промяната в земеползването. Петият въпрос, който искам да спомена, се отнася до биоразнообразието. Доста голяма част от европейското биологично разнообразие идва от горите. Когато говорим за земеползването и промяната в земеползването и ползването на горите, ние отчитаме и горските площи, но въпросът не опира само до това колко са тези площи и колко ще се увеличават, а какво е качеството на горите, които имаме. Затова трябва да вземем предвид качеството на горите, с които разполагаме дали това са само едни растителни насъждения, които складират CO2 или пък са гори, които предлагат висока степен на биологично разнообразие. Аз не съм против използването на дървесина, но мисля, че отчитането в тази сфера трябва да е отделно и трябва да следим какво точно се случва с дървесните продукти и какво става с тях след като са отчетени. Дали те все още могат да се считат като такива, които поглъщат со 2 или пък изпускат обратно со 2 в атмосферата. Емисиите от биоенергия трябва също да бъдат изцяло отчетени. И важно е биоенергията да се отчита като начин за постигане на нашите ангажименти, но това не означава, че там има нулеви емисии. На следващо място въпроса за гъвкавостта. Ам... И тук трябва да посочим връзката между земеползването и промените в него и в горското стопанство с други регламенти. Не бива да се допуска създаването на празнини в законодателството, на следващо място за прозрачността на счетоводните правила и за това да имаме надежни правила за отчитане. Те трябва да бъдат разбираеми, да позволяват сравняване между държавите членки, за да получим реална представа за това какво става с горския фонд в Европа. Това е моят принос към дискусията по този въпрос не виждам докладчиците в сянка за ГУЕ и ЕФДД. И за това искам да попитам дали има колеги от комисията, които искат да вземат думата по въпроса. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя аргументите на моя докладчик Цянка. Искам също да припомня, че предварителните дейности в земеделието за намаляване на емисиите от 1990 година вече са изпълнени на 24%. Важно е да се каже, че европейските гори и горското стопанство поради своята мултифункционалност активно допринасят за опазване на климата. Много се опасявам, както каза и нашия докладчик, че горите трябва да платят за това, така както вече се случи в много области. дори 70% от горите не се използват и по този начин се спестят значително количество парникови газове в сравнение с тези, които възникват. Трябва да се намери добър компромис по относно референтните стойности. Той трябва да бъде проследим и прозрачен, така че всички държави членки да учитат по един и същи начин. Важно за мен, разбира се, емисиите от парникови газове да не се отчитат в нетна стойност в държавите членки. Тук да, да не се получава наистина нещо като изпускане на такива емисии, да няма допълнителна административна тежест за собствениците на горски масиви. Националната компетентност трябва да бъде запазена и тук не трябва да се действа а, чрез а, европейски регламенти, така че да се променят а, в много голяма степен националните отговорности. При всички случаи ще бъде необходимо предварителните дейности в областта на земеделието да бъдат предприемани от всички държави членки. Създаването на биоразнообразието, да бъде поставено в основата на начина на отчитане и ощетоводяване. Така ще се създаде една добра основа и един добър компромис. И на крайна сметка за всички участващи страни това ще бъде тежка задача в областта на земеделието, има и други проблеми, но ние можем да постигнем компромис. Вие всички знаете, че е така. Независимо от това, смятам, че земеделието и горското стопанство са ключът към едно успешно включване на земеползването и представляват една добра мярка за опазване на климата. Това е една добра позиция, която ние представихме в нашите предложения за изменение. Благодаря. You, Благодаря. Има доста желаща да се изкажа. затова определям регламент за две минути на изказване. Благодаря. Госпожа Юзо, аз съм докладчик в Сянка за становището на ИТРЕ и а, моята позиция е сходна, сходна на тази на комисията. Има многообразни изменения. Също въпроса дали да се включат влажните зони и торищата, торфищата, защото има доста голямо разнообразие в положението на отделните държави членки, особено между северните и южните държави. Има изменения, които се отнасят до това държавите членки да изложат своите планове през 2017 година. Предложението за енергийния пакет на комисията включва нещо подобно и ние трябва да се съобразим с това предложение. Що се отнася до мрежата Натура 2000, ние трябва да я спазваме, разбира се. Не трябва да свързваме всичко това с климатичните изменения що се отнася до отчитането на горските площи. Предложението на комисията е за 20 годишен срок, но трябва да имаме предвид, че обичайният период би бил 20 години на север, но растежа на юг е много по-бавен, затова трябва да намерим средно положение. Има предложения, които са за завишаване на предложението на комисията, други за занижаването на стоеностите, предложени от комисията. Трябва да се намери решение, което да е подходящо за всички. Аз съм против това да се заличат предвидените гъвкави мерки за преодоляването на естествените проблеми. Например, в някои държави а, има горски пожари, които също трябва да се вземат предвид. Това е всичко. Благодаря ви. Аз също ви благодаря. Госпожа Петир има думата. Благодаря. Съгласно член 8 от предложението за регламент се предлага ново референтно равнище за горите, което да се определя на досегашната практика. За националните гори, според категорията им, от 1992 година до 2009 година. Трябва да се отчитат какви са последиците. Този период 1990-2009 не отчита политиките, които са предлагани периодите, политиките. Поради последиците от войната, Имаше заложени мини в горите, в част от инфраструктурата. Затова развитието на горския фонд не беше толкова интензивен. За периода 90-та година, 2000-та година е използван малък процент И за това а, тук може да се получи отражение и върху периода за бъдеще от 2021-2030 година. Затова трябва да се предвиди изключение за Харватия да се вземе друг референтен период за счетоводните нужди, а не този, който се предлага, когато управлението на горите е било по-нормално. Трябва да се отчитат спецификите на държавите членки, тъй като те не са отчетени в достатъчна степен. Когато говорим за гъвкавостта, която е предвидена за дела на селското стопанство, за Харватия това не е приемливо, предлагания срок не е приемлив и това не е достатъчно подчертано в оценката на въздействие, затова аз ще внеса изменения. Госпожа господин Хауслинг. Благодаря, господин председател. Първо да се върна към думите на господин Мюлер. Селското стопанство е и част от проблема. Аз не съм много съгласен, като се вземат предвид емисиите парникови газове през последните години. Според мен трябва да имаме реалистичен поглед. Не става дума само за горското стопанство. Ако разглеждаме промените в земеползването като такива, трябва да вземем предвид превръщането на зелените необработваеми земи в обработваеми. Това позволява ползването на допълнителни горски площи, което също създава проблем, а не е взето достатъчно предвид. Трябва да разглеждаме и емисия, емисията и биологичните, биологичното разнообразие в целия този пакет. Това, което ме е тосва е, че отново допускаме пропуски чрез създаване на гъвкавост. Това, че може да се прихваща едно с друго, това за мен е грешка. Много страни няма да преследват необходимите цели и по този начин няма да бъдат постигнати целите за намаляване. Не може да има такова противоречие, няма как този подход да функционира. Няма как да прехвърлим цялата тази тежест върху горското стопанство. Целите трябва да бъдат спазвани и да не се прихващат едни с други. Що се отнася до използване на дървесината, това може да се отчита в дългосрочен план и то точно само това, което днес се използва. Ако днес си строя къща, мога да пресмятам само дългосрочно. И трябва и тук да създадем една основа за определене на различия. На прав път сме, но трябва да затворим пропуските и да гледаме към целта да си поставяме амбициозни цели и трябва да ги постигаме в тази област. Благодаря. Thank you. Uh, the next is Mr. Lise. Yeah. Господин Лизе. Благодаря на Норберт Линц. Той представи един много добър проект от доклад с моите искания за изменение. Искам да засиля тази позиция. Мисля, че е важно в края на този процес да се изпрати посланието, че ние искаме да постигнем устойчиво горско стопанство в Европейския съюз. Предизвикателството за промяната на климата е голямо. Без приноса на горското стопанство, което ние трябва да подкрепяме, без този принос ние няма да постигнем нашите цели. От друга страна обаче не бива да изпращаме посланието, че когато се прави нещо в горското стопанство, трябва да не обръщаме достатъчно внимание на другите области. Трябва да има баланс. Това е правилно и мисля, че всички сте съгласни, че темата е международна. Трябва да разглеждаме промените в климата на ниво отделни държави и да се борим с тези проблеми. В рамките на Европейския съюз имаме страни с много гори и с малко гори. Но ако погледнем в международен план на Бразилия, например, тогава там има много повече гори отколкото, в повече, отколкото всички държави членки на Европейския съюз взети заедно. Няма никакво ограничение и за това Бразилия до 2050 година трябва да се откаже от допълнително развитие на транспорта и на някои други области на економиката горското стопанство трябва да се е, стимулира, но да не се а, е, стига до проблеми в други области. Трябва да бъдем гъвкави, но не бива да губим общата картина от поглед. Аз съм а, е, представил изменение за, предложение за изменение, за да обясня това. Имам голямо доверие на Норбърт Линц и вярвам, че той ще направи едно добро предложение. Благодаря ви. Госпожа Дали има думата. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да подкрепя позицията на Пол Бранен по този въпрос и защо по това досия Съгласна съм изцяло с него, както и с останалите, които казаха, че регламента ЗПЗГС е важна част от рамката и също на СТЕ, и също с регламента за разпределение на усилията. Ние тук говорим само за част от регламента за ЕПЗГС и връзката му с регламента за разпределение на усилията. Изключително важно е да разберем връзката между ЗПЗГС и регламента за разпределение на усилията, за да не стигнем до гъвкавост, която да е толкова широка, че да създаде една голяма празнина, която да застраши изпълнението на регламента за разпределение на усилията. Ние трябва да имаме гъвкавост да помогнем на всички държави членки да постигнат целите, които сме предвидели до 2030 година, но гъвкавостта, която предвиждаме, не трябва да доведе до ситуация, при която да не бъдат изпълнени целите до 2030 година. Искам да обърна внимание на оценката на въздействието на, страна на комисията към регламента за разпределение на усилията. Каза се, че в най-добрия сценарий само 24 милиона ще са необходими, за да може да бъде компенсирана разликата по регламента за разпределение на усилието. Ако не бъдат и най 98 милиона кредита по ЗПГС ще бъдат необходими. Комисията предлага 28 милиона, докато предложенията за изменение отиват в друга посока. Някои са някои не предвиждат никакви кредити, други предвиждат до 225 милиона. Аз предлагам да не отиваме по-далече от там, от това, което е необходимо за постигане на целите за изменението на климата и че ще можем да постигнем целите, които сме заложили до 2300 година. Също кредитите за горските площи трябва да се изяснят, което доведе до доста кредити, които отиват към държави членки, които не ги използват за осъществяването на нужните дейности. Благодаря. Следващият оратор, господин Гржип. Благодаря, господин председателю. Това е една безкрайна тема. целият преглед, цялата оценка винаги ще води до ситуация, която не очита пълното състояние на всяка отделна държава членка, защото там има различни традиции, различни структурни промени са осъществени там при земеползването. Например, в моята страна През последните години наблюдаваме интензивно залесяване, което е нещо положително, но всичко това има своите граници. Ние не можем да допуснем обабаваеми площи да бъдат залесявани. Това не може да продължава до безкрай. Важното тук е, е да уточним референтния период. Трябва да имаме предвид, че във е, всички държави членки има различна структура на собственост върху горите. Има малко държави, като Полша, например, където имаме предприятие за управление на горския фонд е, и то управлява большинството от горските площи в Полша. Това е различен подход към управлението, различни преференции се отдават през годините. Също трябва да имаме предвид и че имаме повече гори, отколкото използваме. Професионално аз съм се занимавал с управлението на горския фонд на частни гори в Польша и знам за какво говоря. Знае каква е разликата между потенциала на частните гори поради тяхната структура и поради въпросите свързани с консервирането им. Зная също, че има и доста изкушения, свързани с колебанията в економиката. Всичко това се отразява върху бизнеса. Има различни периоди на рентабилност и това съответно води до коригиране на отношението към горите, което има и социални аспекти. Да, приключвам, господин председателю, но искам да спомена още нещо, което не споменаваме. Става дума за потенциала на почвите за поглъщането на въглерод и в зависимост от структурата на съответните зони и интензивността на съскостопанското производство, използването на естествени торове, например, на химикалите, които се влагат и прочие, може да се стигне до различен състав на почвите и това е важен процес и трябва да се отчита. Знае, че това е труден въпрос и следва да го имаме предвид. Благодаря за всички изказвания. Доближаваме се до края на разискванията от страна на членовете на комисията ЕНВИ. Искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Благодаря за тази полезна дискусия за съществения прогрес по това досие. От моя гледна точка това е много полезно. Смятам, че диалогът е много положителен и конструктивен. Има една важна точка, която искам да засегна и това са правилата за отчитане на горските масиви. Искам да повторя, че и комисията е наясно, че активното горско стопанство е, се отразява положително на климата. Горските масиви могат да окажат положително влияние а, върху а, климата, върху енергията и да окажат едно положително влияние. Трябва обаче да бъдем наясно как да включим този сектор и всички други сектори в земеделието в правилата за отчитане. Тук трябва да вземем предвид и мандата, който ни е даден вследствие на Парижкото споразумение. Днес предложихме това, което е включено в протокола в Киото. Работи се по този въпрос тези мерки са внедрени в държавите членки, много от правилата не са измислени от комисията, а от държавите членки. Най-важният елемент това са референтните горски нива. Това беше решено по желание на членовете на Европейския съюз, за да се вземат предвид националните характеристики на техните горски масиви. Затова въпросът е много важен. Искам да спомена също, че някои депутати посочиха, че Европейският съюз не е единствената страна, която трябва да бъде взета предвид. В... Има развиващи се страни, които го правят контекста на така наречения червен плюс на този подход повечето от развиващите се държави го правят на така наречената база Нет-Нет, Т.е. използват исторически маркери, а не политики. Затова е важно Европейският съюз да не дава лош пример. От наша гледна точка, ако се включи политики в тези референтни стойности за горите, това няма да бъде добър пример – и не е оправдано да се продължава с нещо, което може би е най-важното за европейската биоекономика. Тоест нулевото ниво на биоенергиите. Всичко това е свързано с много сериозни економически инициативи във връзка с биоекономиката. Ето защо е много важно емисиите, които се свързват с изгарането на биомаса, да бъдат взети предвид правилно. И е, това се прави в а, а, този процес по включване на земеползването. Тези политики трябва да продължат. САЩ, от а, където вземаме доста голямо количество биомаса и пелети, те са, взе, са взели предвид а, тези а, емисии, те са включени в а, отчитанията и в а, задълженията поети от САЩ. Същото се отнася и за реколтата, което се прави на а, отчитането на база нет, нето, нето. Референтните нива на горските масиви имат два елемента. Те защит стават сегашните и бъдещите практики в горското стопанство. Като втори елемент те позволяват на държавите членки възоснова на националните характеристики да определят бъдещите количества биомаса. Тези два елемента бяха разгледани от комисията – използваме екстраполация на практиките на управление. В бъдеще това може да се обвързва с 10% по-голямо количество реколта, без да се а, произвеждат допълнителни емисии. Това показва, че референтните нива на горските масиви, както са предложени от комисията, представляват гъвкав инструмент – той дава възможност за активни инициативи за управление на горите. Анализът на комисията, оценката за въздействието върху околната среда винаги се основава на статистически данни от държавите членки. Ние не сме измислили никакви данни. Готови сме да дадем допълнителни обяснения по всички тези елементи. Може би да кажа нещо и за проверката на тези референтни стойности във връзка с протокола от Киото. Тази проверка, за която в бъдеще предлагаме комисията да я организира, тя обаче ще има и съществено влияние върху държавите членки. От наша гледна точка е важно да има голяма степен на прозрачност, как са определени тези референтни нива на горските масиви и те също а, да бъдат обвързани с една независима проверка от всички заинтересовани страни. Накрая ще кажа, че а, това предложение за включване на земеползването от наша гледна точка подкрепя активно горското стопанство и е в съответствие с целите за опазване на климата. Благодаря за възможността да се изкажа тук. И накрая искам да дам думата на господин Ленц, на докладчика, за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите е, за техните изказвания. Аз си записвах а, активно и сега, така да се каже, така да се каже имам едно по-добре усещане какво ще се случи с тези предложения за изменения. Разбрах кои от тези изменения са особени важни за вас и ще се опитам сега когато предлагам компромиси, когато ги разработвам, когато работим с докладчиците в сянка на 9 май, тогава ще бъде първото ни обсъждане, ще бъде първата ни среща с докладчиците в сянка и ще видим на тази среща дали ще можем да спазим нашия амбициозен график. По време на дискусията видяхме, че по отделни въпроси имаме различни становища. Аз мисля обаче, че това, което каза и колегата Петър Лиза, е особено важно. Когато се водят детални дискусии, човек е склонен а, така да не вижда дърветата, а, да не вижда гората от дърветата. А, много оратори ми създадоха усещането, че Европейският съюз а, трябва да запази своята водеща роля по опазване на климата. Ние също искаме това и ще го вземем предвид по време на дискусията – също така, какви ще бъдат международните влияния? Е, говореше се за Бразилия. Какви ще бъдат международните е, въздействия? Какво ще се случи? Това така или иначе е отрешаващо значение. За това мисля, че е особено важно е, те, този въпрос да бъде взет предвид при намирането на компромиси. Също така относно думите на колегата Хойсли, който говори за проблематичната роля на земеделието и горското стопанство. А също смятам, че това е важно да т.е. земеделието и горското стопанство да продължава да играят своята положителна роля, така както е било и в миналото. Ние да продължаваме да подчертаваме тази роля, да внасяме яснота, че можем да предоставяме стимули и да подобряваме тази положителна роля на земеделието и горското стопанство. Някои колеги споменаха също, че горите не бива да бъдат оправдания да не правим нищо в други области или да си поставяме по-малко амбициозни цели. Това е заложено и в много от предложенията за измененията. Когато става въпрос за гъвкавост, а имаме различни виждания колко гъвкаво да бъде едно или друго нещо, мисля, че тази гъвкавост е необходима за земеделието и горското стопанство. От... Аз смятам обаче, че няма да бъде добре да предоставяме толкова възможности за гъвкавост в другите области. Благодаря. Благодаря. Относно графика за обсъждане на досието, на 22 юни ще бъде обсъждането, а гласуването е по график за сесията в юли. Сега искам да предам председателството на моя колега, който да продължи заседанието. Let's continue. И така, нека да продължим. Размяна на мнения с комисията по доклада относно ефективността на препоръка 2014-70 относно минимално изискуемите принципи за проучването и добива на въглеводороди, като например шистов газ и използване на хидравлично разбиване с големи количества вода. Давам думата на представителя на комисията господин Садаускас. Надявам се, че произнесох името правилно. Благодаря. Изключително добре се справихте с произнасянето на името ми. Уважаеми депутати, госпожо председател, на 14 януари 2014 година комисията прие съобщение за шистовия газ и препоръки към държавите членки. Препоръките посочват общите принципи за гарантиране на опазването на околната среда и човешкото здраве при проучването и добива на шистов газ. Особено внимание се обръща на внимателния подбор на площадки за сондажи, управление и наблюдение на разбиването, мониторинг на качеството на водата и преглед. Това е допълнение към действащото законодателство в Европейския съюз за хидравличното разбиване. Тук имаме рамковата директива за водите е, директивата за отпадъците от минодобивните индустрии и за промишлените емисии. В Съединените е, щати много бързо, бурно се разви производство на шистовия газ. Европейския съюз е, в един момент прецени, че е възможно да използва този източник в допълнение към конвенционалните изкопаеми горива, нефти природен газ. За сега тези очаквания не се оправдават. Себестоиността на добития в Европа шистов газ е много по-висока. Още повече е, шистовите формации в Европа са много различни от е, американските и за това не е жизнеспособна альтернативата. В доклада си от е, декември 2016 година комисията направи е, преглед на начина по който се управляват и намаляват рисковете за околната среда, е, как се постигат целите за предвидимост и правна сигурност, както и съответствие, както и възможностите за използване на технологии, различни от хидравличното разбиване с големи количества вода в съответствие с законодателство на Европейския съюз. Заключенията трябва да се тълкуват на фона на неочаквано слабата активност в добива на шистов газ в Европа. До сега няма рентабилен сондаж, За това двете основни заключения са следните. Първо, неравномерно се изпълнява препоръката в държавите членки, от някои от тях незадоволително. по отношение на управлението на рисковете и въздействията. Второ, държавите членки различно тълкуват различни норми от законодателството, което определя правната рамка, целта да се осигури правна сигурност и предсказуемост не е изцяло постигната. Независимо от това, Европейската комисия смята, че в пълния си размер препоръките могат да доведат до устойчиво екосъобразно развитие и за това е необходимо те да се изпълняват по един и същи начин държавите членки. В доклада за прегледа комисията насърчава държавите членки да прилага стандартите в всички случаи на хидравлично разбиване с големи количества вода или при форсиран добив – засилената прозрачност и наблюдението могат да бъдат осигурени чрез съставянето на инвентаризационни списъци и карти. Еднообразното прилагане на съответните норми в държавите членки може да се постигне чрез разработване на информационни материали, като например отговори на най-често задаваните въпроси. Списъкът от а, дейностите, свързани с а, добива на въглеводороди, ще бъде а, допълнен, а оценката на въздействието се основава на действащите механизми, като например Хоризонт 2020, както и а, експертните становища. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на членовете на комисията. Uh, sorry. Uh, I'm sorry. Mr. Juaristi and then my colleague, sorry. Thank you very much. Uh, Заповядайте, господин Хористи Абаунс. През януари 2014 година комисията прие съобщение и препоръка за е, проучването и добива на въглеводороди с хидравлично разбиване с големи количества вода. Според нас няма достатъчна прозрачност. Няма налична информация. Очевидно, амбициите по отношение на околната среда намаляват. По-лесно се дават разрешения за хидравлично разбиване, а това е стимул за големите мултинационални инвеститори. Затова смятам, че препоръката не е достатъчна. Самата комисия посочи, че ако бъде в пълния си обем изпълнена препоръката, тя ще бъде ценен инструмент и така нататък, да не цитирам до края. Това в подтекста си казва, че не се изпълнява препоръката и че тя не е достатъчна. Всеки я прилага така, както прецени за целесообразно. Според нас се отбягват най-острите проблеми в опазването на околната среда. Не бива да се използват средства от публичния бюджет за насърчаване на добива на изкопаеми горива. Вместо това трябва да се ориентира финансирането от бюджета към нисковъглеродната економика и преодоляване на енергийната криза. Протака се е, прилагането е, в по-широки мащаби на възобновяемите енергоисточници. Затова призовавам Европейската комисия да активизира диалога не само с националните, но и регионалните и местни власти, защото липсва информация, липсва прозрачност. Благодаря. Благодаря, госпожа Дали има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за представения преглед в подробности. Според мен, малко тревожно е това, което чухме и меко казано, особено във връзка с произволното тълкуване на нормите от държавите членки. Четири насоки посочи комисията за бъдещата си работа и аз също ще се спра на тях. Похвално е решението на практика да се работи по тях. Примерно, комисията каза, че иска да засили прозрачността и наблюдението. Според мен това има огромно значение, особено като имаме е, предвид неодавнашния екологичен обзор, в е, който анкетираните посочиха че е, не са достатъчно добре информирани за проектите за добив на шистов газ. Само в 12 региона отговорите бяха удовлетворителни. Румъния и Обединеното кралство са единствените държави членки, които публикуват разрешенията за добив на шистов газ. В Германия и Латвия те не се публикуват. На второ място комисията настоява за еднообразно прилагане на регламента. Също похвална цел, но Обединеното кралство сега работи по стратегическата екологична оценка на хидравличното разбиване преди да даде разрешения. Полша обаче продължава да издава разрешения без да е направена такава стратегическа оценка. Както виждате, имаме пълен разнобой. На трето място оценката върху въздействието оценката на въздействието върху околната среда, ОВОС операторите не представят е, системно доклади е, на компетентните органи и комисията, затова е изключително трудно да се следи въздействието върху околната среда. Затова е, рядко постигаме съществени резултати – и затова искам да попитам комисията как на практика ще се реализират тези четири насоки на действие и дали наистина резултатът ще се почувства от гражданите. Благодаря. Сега господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Ние е, смятаме, че препоръката за минимално изискуемите стандарти а, е, за хидравличното разбиване за добив на шистов а, е, газ а, е, беше представено добре. Комисията има препоръки в тази насока, като настоява за по-еднообразно прилагане в държавите членки. Чухме, че към момента държавите членки като Франция, и струва ми се и Италия, прилагат по различен начин. Министерството на економическото развитие в Италия винаги отрича, че се прилага хидравлично разбиване или фрекинг. Това е една неконвенционална а, технология, която се оказва, че у нас все пак се прилага в а, а, района Базиликата 2008-2009 година това доведе и до сериозни проблеми. Беше е, замърсена е, водата в е, район Базиликата именно от сундажи сондажи на шистов газ, което засегна и застраши здравето на милиони италианци. Комисията обаче не изключва Италия от групата на държавите, които издават разрешения или вече са издали а, е, разрешения за добив на шистов газ а, е, с, е, хидравлично разбиване. Италия а, използва различни а, форми и технологии, както първичен е, добив, така и форсиран добив, които е, трябва да е, използват екосъобразни технологии. А тук имаме технологии, които водят до значителна степен на вкисляване. Когато компетентните органи правят оценка на вкисляването, не се използват подходящите а, параметри, за да се прави оценка на карбонатите. Из... Трябва да се използват а, а, тези а, стандарти не само за шистовия газ, но и за останалите конвенционални горива в Италия и в другите държави членки. Благодаря. Благодаря, госпожа Донано. Благодаря, госпожо председател. Доклада на комисията потвърждава риск, свързан с хидравличното разбиране, не само за използването на шистов газ, но и за други твърди неконвенциални горя, като, например, въглешния метан. Когато залежите са на близо до подводните води, това създава още по-голям риск, тъй като може да се замърси питейната вода. Има също риск от изпускане на емисии. Също техниките за форсиран добив се развиват все повече, за да се извличат максимално въглеводороди. Необходимо е да се предвидят други методи, които да заменят тези, които сега се прилагат за добиване на шистов газ, да се приложат техники, които отчитат по-голяма степен опазването на околната среда, да се прилагат принципите на ЕС за използването, извличането на този тип въглеводороди. Благодаря, господин Тейлър. Благодаря, госпожо председател. Първото важно нещо, което искам да спомена е, че мнозина от нас са обезпокоени. Sorry. Много от нас са обезпокоени, когато комисията е, излезе с набор от препоръки. И това, което виждаме сега, потвърждава това, което, от което се опасявахме, тъй като това препоръ... тези препоръки не се прилагат изцяло в много случаи компаниите за добив на газ и петрол трябва да въведат мерките за защита, което не винаги съответства на това, което ние смятаме, че трябва да се направи. Затова трябва да има задължително прилагане Миналата седмица бях в избирателния си район. В Южна Англия има непрекъснато нарастване на броя на неконвенционалните находища, които се експлуатират, което води до замърсяване на почвите, на водите, на въздуха. Аз съм бил в Пенсилвания и видях какъв е, е ефекта върху околната среда и върху хората там. Сега по доклада. Аз поделям безпокойствата, които бяха изразени относно дефинирането на хидравличното разбиване с големи количества вода. В Южна Англия е обичайна практика компаниите за газ и петрол да кажат не, не трябва да се притеснявате, тъй като ние не извършваме фракинг, ние използваме стимулиране, за да добивим залежите на петрол и газ. но а вкисляването е форма на стимулиране. А, също има и други методи, които водят а, а, до прилагането на а, хидравлично разбиване, което е изключително вредно. обикновено се използва вода с 0,5% съдържание на вода, докато методите за форсиран добив могат да доведат до 18% химикали в течността, която се използва. Всичко това трябва да се вземе предвид. Ние, ние не трябва само да решаваме дефиницията, ние трябва да разширим дефиницията, която е дадена в предложението на комисията. Освен това, трябва да обърне внимание и на съобщенията, свързани с околната среда и фракинг, неконвенционално добив на неф и газ не трябва да се допускат в чувствителни зони, например в водонаборните зони, или пък в близост до големи водни басейни. Ние трябва да преминем от препоръка към задължителен регламент. Господин Екхот, благодаря ви. Повечето от колегите се спряха на въпроса но най-големия въпрос е всъщност какво предстои. Когато чета доклада на комисията, забелязвам, че има а, доста нелицеприятни заключения за това как се прилага екологичното законодателство в Европейския съюз по отношение на шистовия газ. Разбира се, комисията използва различни интерпретации, на съответното законодателство на Съюза и прочее. Но това, което означава на практика всичко това, че водите ни не са достатъчно защитени, че държавите не правят това, което трябва да правят. Съгласно директивата а, за отпадъците от минодобива или пък от директивата за водите или пък по ВОЗ. Т.е. трябва да това, което се препоръчва е повече диалога. Но аз препоръчвам на комисията, която направихте оценка на въздействието, през 2014 имаше четири възможни варианта. Единият от които беше незадължителна препоръка, другите три бяха много по-строги. Дори преминаването към директива, която да определя всички изисквания т.е. от едно по-обща препоръка към задължителна директива. Четири варианта. В оценката на въздействието комисията отбеляза, че ако иска да се гарантира добра закрила на водните ресурси, трябва да има задължителен документ, но въпреки това беше избран незадължителният вариант под формата на препоръка. Виждаме сега, че след близо 4 години това не действа и се препоръчва допълнителен диалог. Аз съм озадачен. Различните варианти, които бяха предвидени в оценката на въздействието, стоят ли все още на масата и какво означава това? и а, какво трябва да се очаква да стане през едните години, преди комисията да предприеме мерки. Ние знаем вече от три години, че това, което се прави чрез препоръката, не води до резултат. Може ли комисията да поясни всичко това? Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? Не, в такъв случай давам думата отново на представителя на комисията да чуем какви са следващите стъпки. Благодаря ви за направените коментари и забележки. нека да тръгнем от контекста. През 2014 бяха предприяти действия, тъй като мнозина считаха, че изплуатирането на не конвенционални въглеводородни е, залежи е, ще се разшири. Но това не се случи, няма нищо. Е, има сундажни кладеници, но няма търговска експлоатация. Нищо подобно на това, което става в САЩ. Ние трябва да имаме предвид този контекст. Мащабът на проучвателните дейности е почти нулев. И именно това диктува инструмента, който се прилага по въпроса. Действително, препоръката е много мек е, инструмент, но въпросът опира до това дали към момента, когато няма търговска експлоатация на въглеводороди, водороди, от този тип се струва да приемаме друг правен инструмент. Мисля, че това няма да е пропорционално. Освен това, можем да се натъкнем на същия проблем с един правен инструмент. Ако имаме директива или регламент, може отново да има неизпълнение. Да, можем да предприемем по-строги мерки, но това не винаги означава, че ще стане на практика. Не винаги се става, става това. Всъщност има едно дело, което е заведено в съда срещу държава членка, най-активната в проучването на шестов газ, може би втората по величина всъщност, тъй като не изпълнява директивата по ОВОз. Тоест, ние разполагаме с инструменти, които се прилагат по отношение на неконвенционалните въглеводороди. Но за кои части става дума, е, не е посочено, но имаме все пак правен текст, е, имаме също дирек... рамковата директива за водите, имаме директивата за питейната вода и а, тези директиви трябва да се спазват и при добива на този тип въглеводороди. И това е ясно заявено в нашия доклад. Ние публикувахме миналата седмица, ако не греша, отговорите на държавите членки по исканията, съдържащи се в препоръката. Тези отговори държавите членки трябва да ги предоставят всяка година. Все още липсват отговорите на някои страни, ние се опитваме да ги получим. Това показва мащабите на действията, които са предприяти. Както казах, този тип добив все още е много нисък, но въпреки това ние искаме да има прозрачност, да видим какво правят държавите членки, как го правят, преди да преценим дали тълкуването на законодателството е, е толкова разнообразно, както би се очаквало, или пък, че не съставлява никакъв голям проблем. Разбира се, това не е достатъчно като прозрачност. Ние сме планирали някои действия, Първото действие по прозрачността, както казах, е една интерактивна карта, както споменах в встъпителното ми изказване. И ние имаме, искаме да имаме такъв полезен интерактивен инструмент, когато кликнем на един сондаж, да видим къде е разположен този сондаж, какви разрешителни са издадени от органите, кой го експлуатира, какви химикали се използват, всичката свързана с него информация, която да е публично достояние. И се надяваме това да се изправва за пръв път през лятото. Това ще бъде начин да се предоставя на обществеността полезна информация, за да е ясно какво се случва в съответната зона. Относно дефиницията за хидравличното разбиване, Ние знаем, че препоръката се отнася до въглеводороди и до шестовия газ в частност. Имаме дефиниция за това какво означава хребравично развиване. В повечето случаи това означава използването на вода, но всъщност се използват и някои химикали. Ние искаме да използваме други инструменти за регламентиране на този въпрос, например регламента РИЧ, за да знаем какви са свойствата на химикалите, които се използват при хидравличното разбиване. Ако има твърде тясна дефиниция, което може да бъде така, можем да очакваме, че държавите членки ще прилагат поне препоръката по нейния дух, не толкова а, всяка буква от нея. Но ние трябва да извършваме проверки за да видим как се прилага препоръката. Това е на базата на техните отчети. Ние искаме това да се прави регулярно, но трябва да имаме по-конкретна информация за случващото се по места, преди да предвидим допълнителни законодателни или незаконодателни мерки. Преди това обаче искаме да използваме всички възможни възможности, диалог с държавите членки, инструмент за прозрачност, за да е ясно какво става, да дадем на държавите членки възможността чрез тълкователни документи под формата на въпроси и отговори правилно да прилагат законодателството и ако това не подейства, тогава ние сме готови да преосмислим. Това са моите отговори. Благодаря ви. Можем да преминем сега към следващата точка. Размяна на мнение с комисията относно програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка и екомаркировката. Давам думата отново на комисията. Благодаря. Когато вие насрочихте това заседание, очаквах, че ще приключим днес и с двата инструмента. За нещастие обаче няма да можем да го направим, но сме на крайен етап на доклада Фитнес Шеп, в колегите относно екомаркировките, но няма да, но ще можем да приключим в един кратък срок. Планът за действие за кръговата економика изисква от комисията да финализира програмата за пригодност – Комисията провери дали може да го направи. Ние сме а, наясно с опасенията на заинтересованите страни във връзка с а, забавянето на приемането на тези заключения. Ние обаче се надяваме, че през този семестър ще можем да приключим Оценката трябва да задържа два документа, работни документи и е, анализи, докъде сме стигнали с двата инструмента. Какви са успехите и какви са неуспехите. Също така доклад от комисията с някои идеи за бъдещето. Оценката ще се базира на традиционните критерии за ефективност и ефикасност, кохерентност и релевантност. Мисля, и в този момент знаем, че някои проблеми, свързани с тези инструменти, са техните актуализации. Те стават прекалено бавно за да могат тези инструменти да окажат някакво влияние. Трябва да помислим как да подобрим употребата на тези инструменти, какво да направим, за да ги направим по-популярни измежду предприятията, компаниите и публичната администрация ще бъда кратък в своето въведение, защото нямаме все още заключения, но аз бих предложил, когато вече имаме такива заключения, да дойда пак в тази комисия, за да разискваме по тази тема. Тогава вече ще сме провели разговори с заинтересованите страни и ще знаем те колко са заинтересувани от използването на тези инструменти. Благодаря. Благодаря. Кой иска да се изкаже по тази точка? Никой? господин Еко. Един въпрос. Защо има такова забавяне? Това не ми е ясно. Беше ни обещано преди, после за първото три месече на тази година, а сега сме вече края на април казвате, че трябва да дискутирате с държавите членки, но миналата година това беше обсъждано в Комисията по околна среда, септември миналата година. Държавите членки казаха, че тези инструменти са най-ефикасните, що се отнася до економиката и околната среда. Доколкото знам, комисията иска да подобри ефикасността чрез определени планове за действие. Но като че ли това не е толкова свързано с пазара, а колкото по-неясно е това, толкова повече несигурност поражда. Искам да знам защо отнема толкова време, особено когато получавате толкова много сигнали от неправителствени организации, компании, държави членки, че тези инструменти са изключително ефективни. Защо е забавянето? От какво е причинено? Може ли да ни обясните по-подребно, защото ние сме доста ядосани от това закъснение? Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. И слушахме с голям интерес становището на комисията за екомаркировката. Доста трудно е реалният резултат да се оцени, съгласнихме с това. Но всяка инициатива, която гарантира защита на потребителите с сертифицирани продукти с намалено въздействие върху околната среда, всички инструменти, които намаляват вредното въздействие, трябва да имат възможност да бъдат представени на пазара, това повишава конкурентоспособността. Екомаркировката на какво разчита на осведомения избор на потребителите или се стига до объркване с другата информация, която задължително се посочва на другите етикети. Благодаря. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Колкото повече нещата се забавят, толкова по-малък е интересът към тази инициатива. Ето защо аз, аз също искам да чуя обяснението на комисията. Ако имате трудности с прилагането, това е разбираемо. Не се знае достатъчно за въздействието, но колкото по-дълго време ще отнеме това, толкова по-лоши ще бъдат резултатите. Да, съгласна съм, че трябва да разполагаме с инструмент, който да върши работа и да не се бавят нещата повече. Как да направим тези инструменти по-популярни? Разбирам, че вие сте в първоначален стадий, но за нас ще бъде интересно да разберем как ще осигурите повече прозрачност, към кого се обръщате, към кого е насочено това предложение на този първоначален етап? Какви области искате да засегнете? В каква посока иска да тръгне комисията? Ние като парламент също можем да имаме някаква представа къде иска да, какво иска да постигне комисията и какви ще бъдат въздействията. Благодаря. Госпожа Конечка. Благодаря. Искам само да направя едно допълнение към тези, които говориха вече. Не разбирам защо комисията се а, отказва да направи това, което искат парламентът и съветът комисията през септември говорихме по този проблем. Дори в съвета повечето държави членки застанаха на наша страна. Сега комисията е сама. Не го разбирам и не разбирам какви са причините. Тук не говорим за законодателните текстове, които имахме, Говорили сме за тази екомаркировка, говорихме, че законодателството трябва да бъде задължително, трябва задължително да се следи въздействието върху околната среда, върху поведението на потребителите. Това искат потребителите. Това иска и парламентът. А комисията не действа. Питам се, защо и как комисията изобщо е стигнала до това заключение. Сега може ли да чуем някаква определена дата? През 2015 във вашия доклад е, говорихте за ефектив, ефикасността на екомаркировката. През 2016 искахте да правите оценка, което не стана. Говорихме също и в съвета по околна среда от две години ние всички искаме това. Във всеки законодателен текст ние самите а, говорим, че все в някакъв момент ще се стигне до там, а то все не се стига. Може ли да ни дадете сега някаква дата, дата, която да бъде спазена, а не просто да бъде едно обещание? Сега искам да дам отново думата на комисията, за да представи своите заключения. Благодаря. Да, отнема повече време, отколкото мислехме. Но наистина сме на краен етап на политическо ниво. Оформя се политическото становище, какво искаме да правим, какви ще бъдат инструментите. Надявам се, че комисията ще приеме тези политически предложения, надявам се скоро. Да, вярно е, че съветът каза, че инструментите са успешни. Но това беше като пуск, слагане на сол в раната, защото много министри се изказаха в подкрепа на тези инструменти. Но след като е така, защо толкова малко е, екомаркировки са регистрирани? Защо няма такива етикетирани продукти? Те не са много. И ако отправям този въпрос към себе си, но ние трябва да се зададем този въпрос. Имаме 20 милиона компании в ЕС и само 4000 регистрации на екомаркировки. Защо? Това успех ли е? Не съм сигурен. За да го наречем успех, трябва да гарантираме, че поне 20% от компаниите, от най-добре продаваните продукти ще бъдат регистрирани. И тогава аз бих могъл да го нарека успех. Трябва да видим какво наистина се случва, защо нещата не се развиват както искахме и какво можем да направим, за да се справим по-добре. Да, имаме идеи, които а, идват от нашите обсъждания и заключения. Пример, използването на тази програма като а, програма а, за компаниите. Ако имате такива екомаркировки, това ще означава, че вашата компания отговаря на високи изисквания за опазване на околната среда и това може да бъде посочено в вашия доклад. Може да се направят проучвания и в други доклади за опазване на околната среда. Така че е, по този начин компаниите ще бъдат стимулирани да регистрират такива маркировки. Много малко държави членки го правят, но има такива. И там, където се прави, имаме регистрации. В някои държави членки има някои региони, които го правят, но там, където се прави, нещата вървят. На практика това дава отзвук и в другите държави. И компаниите се питат, не искате ли вие да го използвате, не искате ли да ползвате тези регистрации. В крайна сметка това ще бъде от полза и на компаниите, и, на, и за околната среда. Проверката за, пригод... за пригодност няма да бъде панацея. Регулациите съществуват, те са в сила, имаме критерии, имаме няколко дозини критерии за продуктите, имаме няколко десетки продукти за референтни документи за екомаркировката. И ако компаниите и публичната администрация искат да ги ползват, те съществуват. Проверката за пригодност няма да спре и компаниите и администрациите да използват тези инструменти. Това, което искаме да постигнем с проверката за пригодност е да подобрим инструментите, да подобрим една ситуация, която по наше мнение не е задоволителна. По въпроса за потенциалното объркване между екомаркировките и многобройните информации, които сега се етикетират върху продуктите. Да, трябва да се вземем и с този въпрос. Но не е важно, важно количеството информация върху един продукт. Има различни етикети около нас, които са объркващи и които объркват потребителите. Мисля, че глобално имаме така 500-1000 етикета, които не са проверени, които не са преминали проверка от съответните органи. Ето това обърква потребителите и разрушава доверието в тези етикети. Екомаркировката може да реши този проблем, но само ако а, изискванията към тези екомаркировки са достатъчни. Тук не става въпрос само за шепата продукти, които имаме сега. Имаме 39 000 продукта с екомаркировки в ЕС. Е Мисля, че това е успех. Трябва да бъдем честни, трябва да намерим едно добро решение. Това ще отнеме обаче малко повече време, отколкото ние очаквахме. Ние обаче искаме да го направим както трябва. Този, тези инструменти имат огромен потенциал, ако а, се представят по правилния начин. Те могат да се използват за добра кауза, смятам, че наистина те трябва да бъдат използвани за добра кауза. Благодаря. Благодаря. Последната точка от дневния ред е размяна на мнение с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията относно настоящата ситуация с епидемията от Зика и отраженията и върху ЕС. Доктор Андрея Амон. Добро утро. Добро утро. Много ми е приятно, че имаме възможност днес да представим какво е състоянието с Зика. Зика не е ново заболяване. Европейския ни център следи от 2009 година. В началото на е, епидемията в Северна и Южна Америка, е първото три месечие на 2015 година, трябва да се следи внимателно е, състоянието, тъй като Бразилското Министерство на здравеопазването а, е, обяви извънредно състояние от а, е, международно значение. В Френска Полинезия властите а, също посочиха ретроспективно силно увеличаване на вътре отробните инфекции на централната нервна система и вродените малформации, които могат да бъдат свързани с първата е, епидемия. Беше е, публикуван през 2014 е, година резултата от работата във Френска Полинезия 2015 година – беше направена бърза оценка на риска и бяха публикувани 42 епидемиологични актуализации. На 1 февруари 2016 година беше публикувано съобщение с а, а, повишаване на а, равнището на а, тревога. Бяха информирани Европейската комисия, държавите членки и чрез тях а, широката общественост. Европейския център а, работи с а, водещите експерти от а, СЗО, Панамериканската здравна организация и разбира се е, държавите членки. Само за броени седмици е, експерт от Европейския е, център започна работа в парамериканската лаборатория за да бъдат разработени необходимите бързи мерки на компетентните органи за укрепване на институционалното сътрудничество с цел да бъдат контролирани векторите, т.е. комарите, които са преносители на болестта и най-вече двата вида, които са особено важни за епидемията от Зика. През ноември миналата година Европейския център обяви, че продължава да следи обстановката в Европа с указания и профилактични мерки. Така стигнахме до 10 бързи оценки на риска. Последният доклад е публикуван преди броени дни. Той е от април тази година. Мандатът на Европейският център е да работи само на територията на Европейския съюз, е, но и с е, епидемии, които могат да дойдат от е, трети страни. Това означава, че, изиск... че се изисква и международно сътрудничество. Сега искам да дам думата на колегата Андрея, извинявайте, господин Целер, който ръководи програмата Възникващи и векторни болести. Благодаря. Благодаря за възможността да представим актуалната информация. Не е ново заболяването Зика. То е познато в Африка, в Азия но в миналото беше едно сравнително леко заболяване, което преминава с треска и слаби обриви. Но, както при повечето векторни заболявания, голямата част от пациентите са асимптоматични. И след това в Френска Полинезия, в Бразилия и оттам в Северна и Южна Америка се разпространи заболяването, като първоначално не беше направена връзката с вируса на Зика. Първо във Френска Полинезия през 2013 и 2014 година бяха наблюдавани някои инфекции засягащи централната нервна система, след това в Бразилия и други части на Северна и Южна Америка. Ген, е, синдрома ГМБР първоначално беше е, диагностициран, а след това е, вродения синдром на Зика в е, някои е, африкански страни, в Полинезия, в е, Америка – Основната задача за борба с тази заплаха е свързан с голямото, законодат... с голямото предизвикателство. Когато възникне това заболяване, 30 пъти се увеличава вероятността новородените да имат малформации или да са пострадали от вътреотробна инфекция. идентификацията и лабораторното диагностициране имат първостепенна важност. Възможно е и по полов път да бъде предавано заболяването. През 2011 година беше е, съобщен само за един канал за предаване на заболяването. По-късно се оказа, че има повече канали в е, е, Северна Южна Америка и другаде предаването по полов път е, се установява до 3 седмици е, след е, половия контакт в семената течност. При възникването на симптоми, но геномът на вирусът е много по-жилав. Той оцелява до 6 месеца. Това означава, че е възможно да се предава болестта до 6 месеца след заразяването. Най-важните профилактични мерки са свързани с защитата на плода при бременните жени и възможностите за предпазване от забременяване. Безопасен секс, безопасен полов живот се препоръчва за мъжете до 6 е, месеца след експозицията и 8 седмици за жените. Това е за предотвратяване на синдрома Гилен-Баре. Ето как каква е епидемиологичната картина в момента. Активността намалява. В Колумбия се съобщава само за 300 случая в Карибският басейн, в Мартиника и Гваделупа нямаме през последните 3 месеца нови заболявания в Аржентина само няколко през февруари, в Африка единични заболявания в Ангола, в Азия, в Сингапур, Тайланд и Филипините. В Тихоокеанския регион не се съобщава за нови заболявания. Това означава намаляване на епидемията. Но в Южна Америка и в Карибския район сезонът те първа започва – едва ли обаче активността ще бъде толкова висока, колкото миналата година. Що се отнася до Европа, поискахме пътувалите до заразени или засегнати зони да се явяват пред компетентните органи. През 2016 година виждате картата, един от векторите, който може да пренася вируса Зика – Едес албопиктус е широко разпространен в средиземноморските страни, но се разпространява все повече и другаде. Миналата година имаше 2024 случая, от които е 21 от райони, където този вид комар се среща и е много активен. 33% от тях бяха за периода юли-октомври. Но а, местно предаване на болестта не се наблюдава извън активния сезон. Какви са заплахите за пътуващите в различни зони? Ние в Европейския център предлагаме класификация на страните за предаването на вируса Зика съгласно приятите категории. Тези категории бяха въведени през 2015 година. Виждате с червено това са районите с ново възникване или повторно възникване от 2015 с жълто предходни периоди с, с штрихованите райони. Няма нови случаи, но с синьо са зоните, в които няма наблюдаване на а, други а, нови случаи, а, но от а, Едес Еджипти и от Жълта треска има съобщавани случаи. Ето виждате тук Югоизточна Азия, само единични случаи, но вирусът вече присъстваше там, в Карибския регион – също се докладва за случаи. И така профилактика и контрол. Какво може да се направи за предотвратяване на заболяването? Лечение няма, няма възможност да се предотврати предаването на вируса от плацентата към плода. За това са важни индивидуалните профилактични мерки. Знаем колко трудно е в тропическите зони да се прилагат такива мерки с предпазно облекло, с репеленти, но във всички случаи безопасният полов живот за бременните жени или отлагане във времето на зачеването са профилактичните мерки, които могат да се прилагат. Що се отнася до контрола на вектора, е, трябва да се води борба с е, комарите и е, местата на раз... размножаването им. Използването на биоциди не е много успешно, защото не е достатъчно биоцидите да бъдат насочени към възрастните екземпляри и ларвите, но и да се работи с местното население, което да докладва за е, места за размножаване на комари. Ваксина е, против този вирус се очаква е, да бъде разработена до 2020 година. Най-малко 12 са кандидатите за разработване на такава вакцина, но има забавяне в работата по този е, въпрос, е, особено като имаме предвид, е, че отслабва активността на заболяването и се забавя във времето нова епидемия. В заключение мога да кажа, че езика е, е едно не особено тежко заболяване, което обаче се разпространява в нови региони и се превръща в инцидент от международно значение в областта на общественото здраве. Трябва да се обърне особено внимание а, на инвазивните видове а, комари, които са векторите на Зика, трябва да се установява бързо наличието на такива патогени. За целта е важно координирането на действията на международните а, агенции и да се споделя данни между държавите. Да се обърне внимание на наблюдението и подготвеността това са най-добрите инструменти, с които разполагаме и така ще продължим да работим върху наблюдението и планирането с оглед на готовността. Благодаря. Госпожа Конечна сега има думата, защото тя е, е лицето за контакт. Ми доволте подиковате. Благодаря, госпожо председател. Не, напред искам да благодаря на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за отличната им работа, тяхната експертиза, тяхната реакция, не само по отношение на Зика и Ебола, доказаха, че центърът е изключително важен за европейските граждани. Сътрудничеството между агенциите в държавите членки под шапката на Европейския център, е необходимо да се засили. В наши интерес е центърът да запази своята сила, да е в готовност за бързи действия. Сътрудничеството е ключ към справяне с подобни епидемии. Разработването на вакцини ще доведе до защита на хората от заразяване, както беше в случай с ебола. Имаше извършване на по-ранни от възникването на епидемията изследвания, които доведоха до бързото разработване на вакцина. Надявам се центъра да получи нужната подкрепа и сега. Ние Имаме нужните експерти, имаме нужните органи в Европа, които могат да се справят с подобни ситуации и да не се допусне повторение. Необходимо е да имаме такъв център. Те доказаха своята значимост и ефикасност. Искам да благодаря на всички, които очакват участват в битката срещу това заболяване и за помощта, която оказват на държавите членки. Нека да се опитаме да намерим още по-бързи механизми, така че експертите да могат да предприемат бързи действия. Отново искам да заявя, че съм признателна за работата, която осъществява Европейския център. Госпожа Донано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на Европейския център за това, че ни представи рисковете на вируса Зика. Този риск за Европа не е толкова слаб, не само защото има пътувания в рискови зони, а тъй като имаме извънморски територии. СЗО класира поли... Френска Полинезия като територия в категория трета, но Гваяна и Мартиники и Гвадалупе а, там а, има серопозитивност а, а, в а, някои от а, а, донорите на а, кръв. Предвиждате ли да се извършва в това отношение по тясно проследяване. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, госпожа председател. Има една инициатива Global Mosquito Alert и тя работи в обединяване на усилията на учени и други заинтересовани страни за преодоляване на такива критични заболявания като Зика и предоставяне на информация както на здравните работници, така и на гражданите. Запознат ли Европейския център с тази инициатива и какво смятате за използването на опита на гражданите в справене с преноса на вируса на Зика към Европа. Какво може да се направи, за да се помогнат такива граждански програми и как може да им се осигури финансиране, в частност на тази програма, за която споменах. Господин Хослинг, благодаря, че ни представихте актуалната ситуация. Ситуацията не беше съвсем ясна, откакто темата изчезна от първите, страниците, на, първите страници на вестниците. Приключи ли се или развитието на болестта не е такова, каквото ни го представяха? Представено ни беше това като една сравнително безобидна болест казвате, че не знаете каква ще бъде ситуация в следващия сезон на комарите. Дали проблемът не се поставя на едно по-низко ниво или трябва да изходим от там, че в близко бъдеще ще има промени. Сега не, не ми се иска все още да казвам, че проблемът не е чак толкова голям, за да, защото тъй като не знаем каква ще бъде ситуацията другата година. Все още е, си спомням за избухването на заболяването в Бразилия, когато комарите бяха изтрепвани с химически средства, беше казано, че това не помага, защото голяма част от игровите комари вече са резистентни към тези биоциди. Може ли генерално да се изключи подкрепата и стимулирането на такива, марки, а, такива мерки, извинете, след като съществува риск от резистентност? В Европейския парламент казахме, че искаме да подкрепим страните, които са най-често засегнати какви бя са мерките на Европейския съюз и до каква степен Европейският съюз се ангажира в създаването на вакцини, които са единственото средство, за да може тази болест да се овладее в бъдеще. Благодаря. Thank you. Uh, I will go back now to Mrs. Ще дам думата на госпожа Замон за отговори. Благодаря за поставените въпроси. Ще започна с отговорите, след това колегата ми ще продължи. Искам да благодаря на всички ви за това, че високо оценявате нашата работа. За нас е важно това, което правим, да се счита за важно, да бъде полезно и да послужи като основа за предприемане на действия в държавите. По въпроса за препоръчването за тестване на дарената кръв. Да, бихме я препоръчали подобно тестване, но ще дам думата на колегата после да каже повече подробности. Относно подкрепата за организации. Ние можем да оказваме подкрепа на базата на организиран конкурс или на базата на обществена поръчка. Не е възможно пряко да подкрепим подобни организации, независимо, че те могат да вършат полезна работа. За да можем да им предоставим финансови средства, трябва да обявим търк търг за представяне на предложения. Сега ще дам думата на колегата ми Относно субстанциите от човешкия происход, има опасения за прехвърляне, пренасене на вируса на Зика чрез кръвта. В Френска Полинезия е въведен в последствие тестване на дарената кръв в страни като Мартиники, Гваделупе и други бяха предприяти мерки. Необходимо е обаче да има политика общо на е, ниво Европейския съюз по отношение на езика, както и други евентуални заболявания. Има ясна препоръка за тестване в съответствие с епидемиологичната обстановка. Трябва да се наблюдава тази епидемиологична обстановка и на тази база да се преценява дали да се извършва тестване, Тоест, извършва се промяна в това отношение. Следващата актуализация ще бъде след няколко месеца. Относно участието на гражданите в наблюдението на комарите. Това е нещо, което се отчита в Европейския център. Ние имаме мрежа от специалисти, които работят тази сфера и те картографират наличието на комари това помага да се наблюдава развитието на зика в зоните, където се наблюдава присъствие на подобни вектори. Данните постъпиха доста късно а, относно векторите на Зика. Това не е същото за някои други заболявания, които се принасят по този път. Вие споменахте глобалния а, алианс срещу комарите. Освен това, има и други мрежи, които извършват сканиране, за да установят наличието на комари, но не е достатъчно да се направи това еднократно, а да се следи постоянно, за да се види дали има трайно установяване на тези комари. Ние следим за това и по тази причина сме ги отразили на картата с различни цветове. Използват се различни мрежи от специалисти, не пряко от, а не пряко от Европейския център се извършва тези наблюдения. Има постигнат напредък е, в е, преодоляването на тази епидемия, но има все още поводи за тревога, както видяхме в Бразилия. Има случаи в Африка. Това беше съобщено на по-късен етап. Едис Египти се разпространяват по различен начин. В Бразилия бяха предприяти бързи мерки за справяне с заболяването, което не винаги се наблюдава навсякъде. И така извършва се наблюдение върху векторите, върху животните, върху хората, за да можем да предоставяме надежна информация на засегнатите държави, за да могат те да се борят срещу заболяването. Използването на химикали, на пестициди буди безпокойство Следващия месец ще има а, световна среща за контрол върху векторите. Ние работим в а, тясно сътрудничество с а, други организации в тази сфера. Относно вакцината, такава е необходима. Може би ще се свърже с тази за, а, както беше случая с а, еболата. Thank you very much. Uh, thank you all. Благодаря на всички за това разискване. Това беше последната точка от дневния ни ред. За тази сутрин ще продължим в 3 часа след обед. Благодаря ви.